заключителни думи. Сеньор президенте, Уважаеми господин председател, дами и господа, през 2010 господин Бузик с Чак Делор обявиха, трябва да променим начина по който произвеждаме и потребяваме енергия. Обедени сме, че Европа се нуждае от по-солидна обща енергийна политика. Избраният председател Юнкер визира това, когато каза, че се нуждаем от по-устойчив съюз от гледна точка на енергетиката, за да имаме и една новаторска политика за климатичните изменения. В писмото с мандата, който ми предостави, ако разбира се получа вашето одобрение, аз трябва да провеждам и координирам политиките, за да се реализира визията. За мен е чест, че ми е възложена тази задача. Енергийната политика и политиката за климатичните изменения през изминалите няколко години са основен политически приоритет в Европа. Пред Европа има енергийни предизвикателства. Трябва да осигурим енергийната си сигурност в контекста на кризата Русия и Украина. Трябва да се борим и с климатичните изменения в хода на предстоящите преговори на срещата на върха в Париж. Уважаеми е, колеги, е, Изминаха 25 е, години от падането на желязната завеса и 10 години от е, присъединяването ни към е, Европейския съюз. Усещат се все още разликите, не достигат стратегически връзки, не достигат връзки между инфраструктурата. Разширяването и изграждането на тази инфраструктура вследствие на събитията през последните 10 години се превърне в един от най-важните е, стратегически приоритети на Европа, свързани и с сигурността. Ще ви уверя, е, че разбирам този приоритет и ще се отнеса много отговорно към него. Уважаеми господа председатели на комисии, уважаеми е, е, членове на Европейския парламент. И аз като вас участвах в предизборната борба за Европейския парламент и участвах в предизборната борба. По време на предизборната е, борба е, гражданите многократно ми казваха, че трябва да се занимаваме с такива въпроси, които да повлияят директно върху живота в Европа, за да може гражданите да не се страхуват за работните си места, за да имат чувството, че сме е, преодоляли най-лошите години от кризата и сме извлекли нашите е, е, Никога няма да забравя зимата на 2009 година, когато Словакия буквално потъна в мрак. За повече от две седмици економиката бе парализирана, бяха закрити производствени мощности, доставки на енергия бяха извършвани само към домакинствата и болниците. Много добре знаете, че Словакия не бе единствената държава в подобна ситуация. Обеден съм, че без същинска европейска солидарност, без почти незабавна европейска помощ, последиците щяха да са ужасяващи. Наш дълг е да направим така, че гражданите ни да не се озоват отново в подобна ситуация. Важно е, че си извлякохме полуки от тази криза. Както показаха неодавнашните тестове за оценка на риска в газовия сектор, ние сме много по-добре подготвени от когато и да било. Можем да помогнем на Украина чрез реверсивен поток от Словакия, Полша и Унгария. И това е добре, тъй като Русия все повече се възползва от доставките на газ като инструмент за оказване на натиск, като политическо оръжие срещу Украина и държавите, които искат да й помогнат. Това е абсолютно неприемливо. Ако получа вашата подкрепа, ще работя за решаването на проблема с енергийната сигурност, като му отделям колкото се може повече внимание и отчитам и общо европейските интереси. Тестовете за оценка на риска показват, че отрицателните последици от прекъсването на доставките на газ могат да бъдат смягчени, ако държавите работят заедно, вместо да прилагат чисто национални подходи. Явно е назрял моментът за създаването на Европейския енергиен съюз. На унези, които са скептични във връзка с това стратегическо решение, мога да кажа следното. Преди 70 години Обединена Европа бе нищо по... не бе нищо повече от мечта. Бе невъзможно да се пресече границата между Словакия и Австрия. Смяташе се за напълно нереалистично създаването на обща валута и на банков съюз. Но както казва Нелсън Мандела, нещо винаги изглежда невъзможно преди да се превърне в реалност. Как следва да изградим нов европейски енергиен съюз? Искам да работя съвместно с вас за постигането на тази цел, като се опирам върху пет стълба. Първият – сигурност, солидарност и доверие. Европейският съюз е голям енергиен пазар с половин милиард потребители. Европейският съюз внася 53% от енергията си, което му струва 400 милиарда евро годишно. Ние сме най-големият потребител на енергия в света, но Държим ли се подобаващо? Възползваме ли се от въздействието си в международен мащаб? Можем ли да настояваме за по-справедливи цени и по-уравновесени условия на пазара? Определено не. Време е за по-убедителни дипломатични действия от страна на Европейския съюз в областта на енергетиката. Интересите ни трябва да са сред основните ни приоритети във външната политика и търговската ни политика. По-добро координиране на енергийните политики е необходимост, тъй като трябва да устояваме на натиск от трети страни. Аз съм за европейски разисквания, от които да проистече консенсус във връзка с предоставянето на мандат на Европейската комисия да преговаря по международни споразумения от името на Европейския съюз с трети страни. Създаването на Европейския съюз означава и по-тясно сътрудничество с съседни на Европейския съюз държави, така че по-добре да се интегрират техните пазари. Във връзка с това е много важна енергийната общност. Трябва да проучим и възможностите за съвместно закупуване на газ. Разбира се, трябва да съблюдаваме правилата за конкуренцията и правилата на СТО. Можем да се възползваме по-убедително от аргумента с 400 те милиарда разходи. Същинската координация означава, че нито една държава членка не може да променя енергийната си система без предварително да се допита до своите партньори и да анализира потенциалните последици за техните системи. Друг важен елемент е диверсифицирането на доставките, що се отнася до трасетата и енергийната енергийните доставчици. Трябва активно да работим за изграждането на Южния коридор. Трябва да доразвием сътрудничеството си с Норвегия да насърчим реализирането на проекта за разпределителен газопровод в Средиземноморието, да доразвием и сътрудничеството си с Алжир. Вторият стълб ще се основава на един конкурентоспособен и окончателно изграден вътрешен пазар. Един окончателно изграден вътрешен пазар ще е в основата на новия Европейски енергиен съюз. За тази цел се изисква увеличаване на трансграничния поток, по-активно регионално сътрудничество и повече взаимовръзки между отделните енергийни системи. Трябва да се усъвършенства европейското законодателство. Трябва също така да се запази конкурентоспособността на европейската промишленост и да се гарантират достъпни цени на енергията за домакинствата, най-вече за най-уязвимите. Трябва да се изгради подходяща енергийна инфраструктура. Следва да се захранват ВЕИ в мрежата, както и да се премахнат енергийните острови. Структурните фондове, механизма за свързване на Европа, съвместните инвестиции и предложеният от Юнкер инвестиционен пакет могат да допринесат за финансирането на тези проекти намаляване на потреблението, за да упражняваме контрол върху енергийните си разходи и да увеличим енергийната сигурност, ще трябва да намалим потреблението на енергия. Енергийната ефективност трябва да се разглежда като първия източник на енергия. Най-чистият мегаватт е спестеният такъв. Трябва значително да се увеличи енергийната ефективност през периода след 2020 година. Повишаването на енергийната ефективност не само ще увеличи енергийната сигурност, то ще насърчи и конкурентоспособността на европейската промишленост. Сред нашите приоритети, както каза и новоизбраният ни председател, трябва да са сградният фонд, транспортът и стоките и изделията. Следващият стълб свеждане до нула на въглеродните емисии от енергийния ни баланс. Искам да допринеса за успешното намаляване на емисиите на парникови газове. Искам Европейският съюз да се нареди сред първите в света страни в областта на ВЕИ. Още през 2012 година Европейският съюз вече бе инсталирал около 44% от световните мощности за производство на електричество от ВЕИ. Водещи сме в областта на технологиите в областта на ВЕИ трябва в тази област да създадем 44 извинете, милиона така наречени зелени работни места. В международно равнище трябва да работим за постигането на ефикасно международно споразумение за климата в края на 2015 година в Париж. Европейският съюз вече отдавна е в основата на преговорите на ниво ООН. Това трябва да продължи да е така. Научно-изследователска дейност и новаторство. Това е следващият стълб, който е от особено голямо значение, още повече като се има предвид, че Европейският съюз трябва да полага по-активни усилия за пускането на пазара на нови, високоефективни, нискоразходни и нисковъглеродни енергийни технологии. Новите технологии и решения са от особено голямо значение за постигането на целите ни за периода до 2030 година. Това са петте градивни елемента, въз основа на които според мен ще можем да създадем един устойчив енергиен съюз, съчетан с насочена към бъдещето политика в областта на климата. Действията в областта на климата и енергийният съюз са взаимосвързани. Убеден съм, че един интегриран подход ще даде възможност на Съюза да се възползва от екологичните и економическите ползи, както и от потенциала за разкриване на зелени работни места. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, преди две седмици бях изслушан в качеството ми на кандидат за ресорът транспорт и космическо пространство. Днес ще направя всичко възможно, за да спечеля вашата подкрепа като кандидат за новия ресор, който ми бе възложен миналата сряда – няма да претендирам, че съм се превърнал в експерт в областта на енергетиката за една нощ, но направих всичко възможно, за да се подготвя за това изслушване. Ако ми предоставите подкрепа, ще направя всичко възможно за изграждането на Европейския енергиен съюз, за изграждането му съвместно с вас. Можем да постигнем немалко през следващите 5 години. Вярвам, че всички ние дължим на